Bene, colleghi, iniziamo. И така, колеги, нека да започваме. Ci siamo. Карта di voto. И така, приготвили сте вече и сте поставили картите си за гласуване. Почваме. или по-скоро подновяваме маратона за гласуването по реформата на ОСП. Ще гласуваме мандата за преговори по обща организация на пазарите на стопански продукти. Благодаря на докладчика Мишел Дантен и на всички докладчици в Сянка за отличната работа, в резултат на която имаме 21 обобщени компромиса, над 80% от предложението на комисията и около 1800 изменения. От А до У на латиница а, са изброени компромисните предложения. И а, всяка, а, всяко от тях е по глави. Комплексно е, могат да се гласуват там блок. Разбира се, има и някои части, които не са обхванати от компромисните предложения, като например измененията, които връщат правата на лозарите за засаждане на лозя или млечните квоти. Доста дълга работа ни очаква, може би дори по-дълго ще работим от сутринта, но проявете търпение и издръжливост, за да си свършим работата след обед. И както обичайно, бих искал да дам думата на докладчика, ако иска да вземе е, думата и след това почваме да гласуваме. Благодаря, господин председател. Не, аз само искам, е, както тази сутрин, е, да благодаря на всички колеги, всички, които сътрудничаха за изготвянето на този доклад и дори с някои, по някои въпроси да сме имали разлики с колегите, мисля, че свършихме добра работа. А и нашите сътрудничи от комисията много добре го знаят, както и правната служба на парламента са добре запознати с извършената работа. Това беше. Благодаря. Добре, благодаря ти, Мишел. Видимо, можем да започнем да гласуваме. Ще използваме системата за електронно гласуване за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 Всички ли гласуваха? Continuiamo con voto per alzata di mano. Продължаваме с явното гласуване. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 606 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 608 за, против, въздържали се, приема се. 611 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и седем за, против, въздържали се, приема се. 88 за, Против. Приема се. 616 за, против, въздържали се. Приема се. 616 да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте. Отхвърля се. 89 за. Да, извинете. Моя беше грешката, казва председателя. Компромис А. Започваме да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. 645 за, против, въздържали се, отхвърля се. 648 за, 648 бове за, против, въздържали се, отхвърля се. 650 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 докладчика за, против, въздържали се, приема се. 96. Не, 96 не, компромис Б. Електронно гласуване, моля гласувайте, компромис Б. Прекратявам гласуването. Приема се. 669. 669 за, против, въздържали се, приема се. Sette кватро сей. Я фаворе. Седем, 7, 4, 6. За. Против. въздържали се. Май се отхвърля, но нека да проверим. 746. Моля, гласувайте електрон. Край на гласуването. Отхвърля се. 753. За. За 753 против, отхвърля се. 756 за, против, въздържали се, приема се. 109. Искате да проверим 756 ли? Добре. Добре. Режим на гласуване по електронен път за 556. Добре. Отхвърля се. 109. За. Против. Приема се. 760. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 764. Бове. За, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 768. Тремоза. За, против, въздържали се, отхвърля се. 769 за, против, въздържали се, отхвърля се. 775 Патрал Невеш за, за 775, за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 докладчика за, 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седемстотин Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва ли да го проверяваме? Не, не. Ако искате, ще го проверим. 781 781 гласуваме електронно. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 782 за, против, въздържали се, приема се. 786 за, 786 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 790 за, против, въздържали се, отхвърля се. 788 за, против, отхвърля се. 111 докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 795 за, против, въздържали се, отхвърля се. 797 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осемстотин и едно мисля, че следва. Не. 809. 809. За. Против. Въздържали се. Осемстотин четиридесет и четири. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Той 16 за, против, въздържали се, приема се. Ами добре, това значи, че можем да прескочим доста и да стигнем до компромис С. Моля, гласувайте. Компромисно предложение С. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Моля, гласувайте компромис Д. Край на гласуването. Компромис Д се приема. Деветстотин За, против, въздържали се, отхвърля се. 944. Не, извинявам се. 948 за, против, въздържали се, отхвърля се. 955 за, против, приема се. Компромис е латинско. Моля, гласувайте електронно.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 Гласуваме електронно 989. Ако всички са гласували, е, прекратявам гласуването, отхвърля се. So F, aperta la votazione elettronica. Компромис F. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Хайде всички да гласувате, моля ви. Погледнете дали и съседа ви гласува. Добре, ето, приема се компромис. 1047 е следващото. 1047. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромис Г. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването и обявявам, че компромисът е прият. 1103 за, против, въздържали се Май трябва да го проверим. 1103. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Благодаря. Отхвърля се това предложение. Хиляда сто и шест за, против, въздържали се, отхвърля се. Sì. Adesso votiamo l'1131. Chi è a favore? Chi è contro? 1131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да го проверим ли? 1131. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването, отхвърля се. 1133 за, против, въздържали се, приема се. Хиляда сто седемдесет и осем за. Хиляда сто седемдесет и осем за. Против. Отхвърля се. Хиляда 186 за, против, въздържали се, приема се. 1189, пак люлинг за, против, въздържали се, приема се. 1193 за, против, въздържали се, приема се. Трябва ли да го проверим? 1193 проверяваме електронно. Скота и други. 1193, моля гласувайте. Отхвърля се. Компромис ХАШ. Режим на гласуване. Моля гласувайте. Компромис ХАШ. И ако всички вече гласуваха, приключваме с гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Компромиси. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромисиота. Йота. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Прескачаме. И преминаваме към компромис К латинско. Моля, гласувайте електронно по компромис К латинско. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Тринайсет шестьдесят и три за, против. Приема се. Електронна проверка по изменение 1363. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тринайсет за, против, въздържали се, приема се. Трябва да гласуваме по всички следващи изменения. 13.95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1396 се приема. 1397 за, против, въздържали се, приема се. 1398 за, против, въздържали се, приема се. 13.99 за, против, въздържали се, приема се. 14.00 за, против, въздържали се, приема се. 14.01 за, против, въздържали се, приема се. 14.02 за, против, въздържали се, приема се. 14.03 за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсет за, против, въздържали се, приема се. 14.05 за, против, въздържали се, приема се. 14.06 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.07 14, 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две, три, осем за, против, въздържали се, приема се. Ще гласуваме електронно по 238. Всички ли гласуваха? Приема се. Две, три, девет за. Две, три, девет за. Против. Въздържали се. Приема се. 240 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14-14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-4-1 за, против. 2-4-1. Нека гласуваме електронно по 241. Всички ли гласуваха? Приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. Ще гласуваме електронно по компромисно изменение L латинско. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Две, седем, две. Явно гласуване за, против, въздържали се. Приема се. 1488 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 1491 за, против, въздържали се, приема се. 1492 против, въздържали се, отхвърля се. 1493 1493. Chi è a favore? 1493 за, против. Гласуваме електронно по 1493. Моля, гласувайте. 1493. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 1494 за, против, отхвърля се. Със същото мнозинство, както и предходното. 1495 за, против, отхвърля се. 1496 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1497 Майер за. Против. Отхвърля се. Гласуваме електронно по три блока. Права за засаждане. Блок 1. Моля, гласувайте. Приема се. Гласуваме по втория блок. Млечните квоти. Млечните квоти. блок 1 на млечните квоти. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Кюсо. Край на гласуването. Отхвърля се. Блок 2. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Блок 3. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Блок 4. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с компромисно изменение М. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте. М като Милано. Avete votato tutti е e Гуашконе forte. Моля, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Votiamo per alzata di mano con emendamento 1589. Явно гласуване. Изменение 1589. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 1589. На Магинес и Деланш. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис НА латинско.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 Явно гласуване. Изменение 1676. За, против. Отхвърля се. Però, bello questo. Stiamo andando bene. Apro la votazione elettronica sul compromesso O. Електронно гласуване по компромисно изменение О. Votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Компромисно изменение О се приема. Явно гласуване. 1867. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сете. Il faut une explication, il a fait l'explication. 1867. Ако искате обяснение, можем да ви го дадем. Гласувахме по 1867 и го отхвърлихме. 1866, votiamo adesso, Ferreira e altri. Chi ha favore? 1866, Ферера и други за, против, въздържали се, отхвърля се. 1870 за, против, въздържали се, отхвърля се, нека проверим. 18.70. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Респинто, дирей. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.11. Adesso... No. no. Ah, questo. Remers. 1871 Chi a favore? Chi è contro? 1871 за, против, въздържали се, отхвърля се. 911 за, против, въздържали се, отхвърля се. 347 на докладчика за, против. Нека проверим електронно. 347. Моля, гласувайте електронно по 347. Votato tutti. Ed Приема се. Осемнайсет седем пет за, против, въздържали се, приема се. Осемнайсет седем шест за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-7-8 за, против, отхвърля се. Проверка по 1878. Моля, гласувайте ранно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 79. Еранс Гарсия. 1879 Херанс Гарсия за, против, въздържали се, отхвърля се. 1880 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 рапортер. Добямо вотари. Кя фаворе? 348 на докладчика за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 348. Кюди. Апровато. Край на гласуването. 1881 Егер. Chi è a favore? Chi è contro? 1881 на Егле за, против, въздържали се. Приема се. 81. Или може би се отхвърля. Нека проверим. Гласуваме електронно по 1881. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 1882, Майер, chi a favore? 1882 Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 рапортер, ки а е фаворе, ки е контро, ки се стине, апровато. 349 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Ки се стине, апровато. 350, приема се. Триста е, да, против. Приема се. Е, Осемнадесет, седем. За, против, въздържай се, приема се. Триста... 1882 за против въздържали се приема се 1889 за против въздържали се приема се 93 chi a favore chi è contro chi si astiene approvato 1893 за против въздържали се приема се 354 са против, въздържали се, приема се. 356. Sì, 356, chi è a favore? 356 за против въздържали се, приема се. 1901 за против въздържали се, приема се. 1903 за против въздържали се. Приема се. 357 за против въздържали се. Приема се. 1904 за против въздържали се. Приема се. 358 за против въздържали се. Приема се. 1905 за против въздържали се. Приема се. 1906. не беше за против. Въздържали се. Ще го проведим, защото не е много ясно. Значи 1906, електронно гласуване, моля. 1906, отхвърля се. 1907, галци, за против въздържали се отхвърля се. 359 за против въздържали се отхвърля се. 1908 Реймерс за против въздържали се приема се 1909 за против въздържали се отхвърля се 1912 за против въздържали се, приема се. 1914 за против въздържали се, приема се. 360 за против въздържали се, приема се. 361 за против въздържали се, приема се. Така, сега отиваме с електронно гласуване на компромис Б. П, прощавайте. Като Палермо. Сега гласуваме компромис П. П. Така, гласуването приключи. Папа Станкос. И сега още така един хубав скок напред. 19.99 за против, въздържали се, отвърля се. И сега електронно гласуване по компромис Q. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Приема се. И сега изменени 2044 за 2040, прощавайте, за, против, въздържали се, отхвърля се. 2041 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2044 Калиновски за против. Приема се 2045 за против. Въздържали се. Приема се. И сега компромис R Електронно гласуване. Всички ли гласувахте? И така, ще направим един още по-голям скок напред. R беше прието, сега гласуваме компромис S. Електронно гласуване за компромис S. Come scassa cazzi. Chiedo scusa. Approvato. Approvato. Компромис С. Приема се. 21.8. За, против, въздържали се. Приема се. Триста деветдесет и три. Гласува се с дигната ръка. За, против, въздържали се. Приема се. 9.13. За, против, въздържали се. Отвърля се. 394 изменение на докладчика. За, против, Брита. Добре, нямаше превод. Чудесно. Кой е за 394 на докладчика с дигната ръка за против въздържали се? Приема се. 2109 Юзо за против въздържали се, отхвърля се. 21.10 за против. Въздържали се, отхвърля се. 21.11 за против отхвърля се. 395 за против въздържали се приема се. Scusate, 397. Eh? Chi è a favore? Chi è contro? 397 за против въздържали се. Приема се. И сега електронно гласуване по компромис Т. Posto? Approvato. Riapprovato. 21 Така, приема се този компромис Т. И сега 21.34. 34 за против. Да проверим. 21.34 Николеско. Електронна проверка. И така. Гласуването приключи. Отхвърля се изменението. 21.49 за против. Въздържали се, отхвърля се. Двадесет и едно петдесет Майер за против въздържали се, отхвърля се. 405 за, против, въздържали се, приема се. 2151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, компромис Ю. Гласуване с карти, колеги, електронно гласуване. Така, гласуването приключи, приема се изменението, компромиса. Сега, приложенията. Не, 420. За, против, въздържали се, приема се.

Така, гласуването приключи. 422 на докладчика. За против въздържали се приема се. 423 за против въздържали се приема се. 2180 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но дайте да го проверим. 21.80. Така. Отхвърля се. 21.80 се отхвърля. Така. Приложение 2. 21.83 е, за против. Мисля, че се отхвърля. 2186 за, против, въздържали се, приема се. 2188 за, против, въздържали се, приема се. Ventidue diciannove. Ventidue diciannove. Mm. Buono. Qui? Qui. Good. Andiamo al 22.19, 19 Patraone Vesh. 22... 22-19. 22-19. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме. 22-25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да, да, определено има мнозинство в този въпрос. Ще проверим. 22-25 люлинг. Електронно гласуване, моля. Респинто. Отхвърля се. И сега може да отидем на съображенията, точките от преамбила. 438. За, против, въздържали се, приема се. 435 за, против, въздържали се, приема се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 1 за, против, въздържали се, приема се. 437 за, против, въздържали се, приема се. 3 на регионалната комисия за, против, въздържали се, приема се. Sì. 2 abbiamo saltato? Sì. Scusate, abbiamo saltato il Regi 2. Dobbiamo... Извинете, но прескочихме Режи 2. Кой е про... за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 4 на регионалната комисия за против въздържали се. Приема се. 440 за против въздържали се. Отвърля се. Четиристотин за против въздържали се. Отхвърля се. 442. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 443 за, против, въздържали се. Приема се. 444 за, въздържали се. Отхвърля се. Реджи 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим Реджи 5. Реджи 5 проверка. Да, край на гласуването. Отхвърля се. 466 за против въздържали се приема се. Четиристотин за против въздържали се. Нека да го проверим. 469. Всички ли гласувахте? Приема се. 25. За, против, въздържали се, приема се. Режи 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четиристотин за против въздържали се, отхвърля се. 473 люлинг за против въздържали се, приема се. 475 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 7 за. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 110? 510. Sì, 510, chi è a favore? Chi è contro? 510 за, против, въздържали се, приема се. 485 qua abbiamo eh, saltato. Non abbiamo saltato? 485. Questo. Sì, scusate, c'è un voto. Извинете, нещо пропуснахме. 485 Патрал Невеш за... Кой е за? Така. Точка 83 забравихме го. 83. 485 изменение. Кой е за? Това е 83-та точка от преембила. Добре, може да го проверим по-късно. Гласуваме за 485. Е, добре, всички са за, значи се приема. Е, почти всички. Петстотин и десет. Вече гласувахме. 510.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 Dobbiamo votare il considerando... Трябва да гласуваме за точка от преамбила 91, изменение 519 Билбао. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Five to four? No. Ci siamo. Pochi minuti ancora di pazienza. Още няколко минути. Е, търпение, почти ще свършиме. Така, 93-та точка от преамбюла, изменение 524, Деланга, за, против. Трябва да го проверим. Деланге, 524, отново. Отхвърля се. Лебрун, 531, chi a favore? 531, Лебрун. За, против, въздържали се, приема се. 532 Лейерик за против. Въздържали се. Отхвърля се. 533 Реймерс за против. Въздържали се. Приема се. 534 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 5 за против. Въздържали се. Приема се.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 no vote. 583 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме 586 Ферера. Кой е за? Това е 145-та точка от преамбила. Против, въздържали се, отхвърля се. 79, 78, scusate, 78, chi ha fa... 78 за, против, въздържали се, приема се. И сега крайно гласуване по предложението за мандата за преговори. Електронно гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И така, гласуването за мандата за преговорите ще се отнася до делегацията. Така моля да а, гласувате. Така, край на гласуването. Поздравление за Мишел Дантен и всички докладчици в сянка. Е стато фатикосо, ма ce l'abbiamo fatta. Беше уморително, но си свършихме добре работата. И така, колеги, много от вас ме помолиха да гласуваме по финансирането на общата политика в селското стопанство, което трябваше да бъде за утре. Но на нас ще ни трябва повече от един час, за да извършим проверките. Много координатори го поискаха. И заседанието приключи, но утре ще се видим в 9 часа. Благодаря на всички. Thank you very much. es stata dura, eh?